Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Въпрос с искане за устен отговор за преразграждане на коефициента за подпомагане на малките и средни предприятия. Започваме с първия автор, господин Таян. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, този въпрос цели да допринесе за един процес за преразглеждане на коефициента за подпомагане на МСП много важно е наистина МСП-тата да имат достъп до кредити, до заеми. МСП-тата са двигателя на економиката. Около 55% от БВП в Европа се генерира от тези МСП-та. Ето защо МСП-тата трябва да бъдат подкрепяни, те трябва да бъдат съфинансирани, така че да имат възможност да се модернизират, да отговарят на съвременните развития, да бъдат активни на глобалния пазар, да наемат нови работници. Така че политиката на ЕЦБ не е достатъчна. Данъците могат да помогнат само на реалната економика, но това не е достатъчно. Международния валутен фонд посочва, че ще се очаква стагнация, ако не продължим да подкрепяме МСП-тата. Това е само един пример за гъвкавост, но също така и за обвързващи мерки. Трябва да има баланс между двете. През последната година, година и половина, заемите за МСП-тата са се увеличили с 2% увеличили са се с 2%, но с 7% са се увеличили тези към големите компании. Тоест има сериозна разлика. Това, което искаме да постигнем е насърчаване на коефициента за подпомагане на МСП-тата, така че това да въжи и за заеми по-високи от 1,5 милиона евро, т.е. над прага, който е предвиден. По този начин повече МСП-та ще се възползват от този инструмент и този коефициент. Споделям ангажимента на ресорния комисар, защото наистина трябва да се уверим, че и нашата комисия се е взета предвид. Госпожа Ферера е следващия оратор. Не знам обаче дали тя е в залата. Не. В такъв случай госпожа Лопес за две минути. Добър вечер. Благодаря, госпожо председател страни като моята виждат по какъв начин реформите засягат в по-голяма степен бедните страни. Такава е ситуацията и за малките и средни предприятия, както и за микрокомпаниите. Спестовните каси изчезват. Има множество случаи на а, спекулиране. Малките и средни предприятия работят а, по места, осигуряват работни места там и не представляват интерес за банките. Комисията предлага малките и средни предприятия да се обърнат към борсите, но това ще означава да плащат по-високи лихви, което ще засегне печалбите им. Влушаването на условията за работниците, които, за които заплатите се намаляват, ще ги поставят в още по-неблагоприятни условия. За малките и средни предприятия е необходимо да гарантират и пазари за своята продукция. Ние водим технически е, дебат. Банковата агенция на Съюза вече каза, че това едва ли ще доведе до някакъв резултат. За това, нека да видим каква подходяща рамка да бъде създадена за МСП. Има налагане на строги економии на някои страни. Трябват ни реални политики, които да водят до реформи, а не само да облагодетелстват големия капитал. Благодаря, господин Тойра. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар при приемането на двете реди, директива на регламента за капиталовите изисквания се каза, че ще има капиталов коефициент за малките и средни предприятия. Сега има доклад на Базелската комисия, който казва, че в изследваните 9 държави банките не работят съгласно базълската рамка. Ние като Европейския парламент искаме да покажем, че сме на мнение, че е необходим да му да бъде осигурен капитал за малките и средни предприятия, да се осигури тяхното финансиране. А, тук има трудности при финансирането на малките и средни предприятия, не само в периферията, но и в държавите, които са в добро економическо състояние в момента. Но за много малки и средни предприятия е трудно да получат финансиране. А, още повече, че а, малките и средни предприятия са 99,8% от всички предприятия, т.е и за бъдеще ще ни е необходимо кредитиране, защото не може да се очаква капиталовия съюз да могат да пускат облигации. Тоест ясен сигнал от нашата политическа група АЛДЕ за това, че ние като парламент извън рамките на отделните политически групи заедно с комисията трябва да намерим начин за осигуряване на кредитирането на малките и средни предприятия за в бъдеще. Банките се оплакват, е, е, че твърде много са правилата, които спазват е, университет Гьота във Франкфурт, доказва, че малките и средни банки също са ощетени. Благодаря. Благодаря. Госпожа Суинборн. Thank you, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. Европейските малки и средни предприятия в моя избирателен регион много успешно устояха последните кризисни ситуации, но сега се нуждаят от допълнително гориво, за да бъдат подпомогнати. След последиците от финансовата криза наистина имаше по-високи изисквания за кредитните институции, но наистина опитахме се да направим всичко възможно, за да намалим въздействието във връзка с достъпа до кредити. Един от тези инструменти беше коефициента за подпомагане на МСП-тата, защото знаем, че по този начин може да се увеличи достъпа до кредити. Как обаче това да се при приложи, има по-малко въздействие. Кредитите за МСП-та намалява значително от 95 милиарда през 2008 година до 45 милиарда до 2014 година за големите корпорации кредитите обаче се увеличават. Анализите на ЕИБ поставят под въпрос ефективността на целия механизъм. Не мисля обаче, че трябва да разгледаме този механизъм в изолация, защото има и други фактори, като намаляване търсенето и доверието в малките и средни предприятия, също трябва да бъдат отчетени. Но едно доказателство в моята, моя избирателен регион и от данните на банк Банката на Англия показва, че 77% от компаниите, които са кандидатствали за заем, са ги получили. Така че мисля, че ЕИБ гледа само за капитала, който се осигурява, а не капитала, който се търси. Ето защо трябва да подходим скептично към заключенията. Може ли комисията да обясни как Генерална дирекция по финансови въпроси работи с Генерална дирекция за растежа по тези фактори и дали се отчита това по отношение на механизма за коефициента за подпомагане на малките и средни предприятия. Благодаря. Сега ще поканя комисар Хан да отговори на въпросите. Госпожо председател, дами и господа, комисията е наясно с важната роля на малките и средни предприятия. Те допринасят за растежа и създаването на работни места в Съюза. Комисията е твърдо ангажирана с намирането на адекватните политики и инструменти за подпомагането им. Тези предприятия са изправени пред структурни и други проблеми, тъй като зависят голяма степен на финансиране от банките, докато големите фирми имат по-разнообразни източници на финансиране, тъй като имат достъп до капиталовите пазари. Зависимостта от банкови заеми и недостатъчното разнообразие на източници на финансиране засягат растежа на малките и средни предприятия. Те изпитват сериозни затруднения за достъп до финансиране след кризата. Европейския парламент многократно е изразявал безпокойство в това отношение. Комисията подкрепи включването на регламента за капиталовите изисквания за мер, една мярка за подкрепа на МСП да имат те по-благоприятно третиране и също да могат да се справят с таксите, които са предвидени в регламента за капиталовите изисквания. Комисията полага усилия това да се вземе предвид и на глобално равнище, така че Базълския комитет също възнамерява да намали таксите за МСП. Ние правим оценка на прилагането на коефициента за подпомагане на МСП. Анализа ще се публикува до края на годината. Ние търсим да видим какъв е резултата в сравнение с средата, в която оперират предприятията или пък кредитната им история. Ние събираме доказателства, които показват, че този е коефициент за подпомагане на МСП продължава да е адекватен. Ние използваме различни източници на информация. Например, последните консултации, които бяха проведени по финансирането от страна на банките на економиката, както и ефекта на банковия регламент, така както беше започната тази консултация в края на миналата година. Коефициента за подпомагане на МСП също даде възможности комисията да направи по-добра преценка и за бъдещите политики. Финансирането от банките в бъдеще не трябва да остане единствения или доминиращ източник на финансиране за европейските МСП. Необходимо е да има разнообразяване на източниците на финансиране и да се намали доминиращата роля на банките в това отношение. Именно това е една от целите на проекта за капиталовите пазари, за създаването на капиталов съюз, тъй като това ще е от полза за европейската економика. Uh, Благодаря, господин комисар. Следващия оратор, господин Залба Бидеган. Благодаря, господин комисар, госпожи и господа. Първо, благодаря на комисаря за неговите думи. Мога изцяло да ги подкрепя. Малките средни предприятия са двигателя за създаване на работни места за економиката в Европа. Ето защо трябва да стоят в центъра на работата на този парламент. Поздравявам колегата Таяни е, за това, което прави ви за малките и средни предприятия и това, което правеше за тях като комисар. Днес, скъпи приятелю Антонио, малките и средни предприятия са по-добре, отколкото преди няколко години. Както правилно каза господин Таян, Европейската централна банка не е единственото решение, а част от е, решението. Наред с коефициента за малки и средни предприятия има и много други инструменти, с които да ги подкрепим. Уважаеми госпожи и господа, моля подкрепете този първи законодателен пакет, по който аз имам честа да съм докладчик. Сега имаме е, възможността като законодател да диверсифицираме източните за финансиране на малките и средни предприятия. Да подкрепим малките и средни предприятия, колеги, означава да подкрепим създаването на работни места и економическия растеж. Господин Глотиери. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Също така искам да благодаря и на комисар Хан за казаното и на комисар Хил за отговора на писмо, изпратено от членове на Комисията по економически въпроси, което, което беше изпратено и той отговори много ясно. Разбира се, има голямо мнозинство в Комисията по економически въпроси което посочва, че фактора, коефициента за подпомагане на МСП-та трябва да се запази и освен това трябва да се подсили. Комисията и други институции не могат да пренебрегнат това. Имаме твърда политическа воля в това отношение. И с голям интерес се запознахме с заключенията на Европейската инвестиционна банка в доклада. Това обаче не означава, че трябва да променим разумния си подход спрямо МСП-тата. Европейския парламент предприе тази инициатива да въведе този инструмент и съвсем ясно трябва да посочим, че инструмента трябва да се запази, но също така и да се подсили. Има достатъчно доказателства, които показват, че инструментът е много полезен Но идеята да се увеличи прага е нещо, което разгледахме и показва, че наистина това е много важно и много полезно. Надяваме се, че това ще се осъществи в бъдеще и ще продължим да работим да постигнем целите. Благодаря ви, господин Виегас има думата. Благодаря. Малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската економика. В момента обаче те са изправени пред сериозни трудности заради кризата. Имат особени затруднения в достъпа до кредити, до средства за изплащане на заплатите. Въпреки мерките, които бяха предприяти, които трябваше да помогнат, да помогнат на тези предприятия, като Еразъм, Козме и други, Въпреки, че бяха е, инжектирани в економиката милиарди от ЕЦБ, те не достигнаха до реалната економика. И така, каква е причината за този проблем? Има един е, порочен кръг е, на строги економии. Имаме и банкова система, която насърчава спекулациите и печалбарството. Само една истинска публична политика за финансиране може да се отрази върху системата и да създаде възможност економиката да бъде в услуга на хората и на растежа. Благодаря, господин Паркър. Госпожа Паркър, извинете. Благодаря, госпожо председател. От тези а, устни въпроси виждаме, че едно от препятствията пред МСП-тата е достъпа до финанси но тук не отразява основния въпрос, кой, пред който са изправени малките и средни предприятия в европейското законодателство. Статистическите данни посочват, че в Европейския съюз има много препятствия пред малките и средни предприятия. Ако заедно съберем всички регламенти и правила, те ще бъдат по-високи от паметника на Нелсън в Лондон. Това е повече от тези, които са в Великобритания и те трябва да се следват. И освен това има изключително много европейски норми и регламенти пред всички малки, средни и големи предприятия. Не е чудно, че искат да напуснат Европейския съюз. Само след гласуването на 23 юни бизнесът и економиката могат да започнат да процъфтяват, ако гласуват за излизането на, от Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Пипър, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че за британската економика ще бъде по-добре, ако остане в Европейския съюз. Това го знаят предприятията, но за съжаление не и политиците. А ако имаше само големи концерни и банки, Европейския съюз ще ще бъде в много тежко състояние. Последиците от кризата бяха смекчени именно от малките и средни предприятия, защото собствениците им се идентифицират с региона и с отговорна ръковододната. Нека да не осложняваме излишно живота им. Напълно Подходящо е в регламента за капиталовите изисквания малките средни предприятия, за малки и средни предприятия да има капиталов коефициент за заемите. Капиталовия коефициент за заеми за малките и средни предприятия трябва да бъде не константа, да може да се вдига и трябва да се предвидят и още облегчения при предоставянето на гаранции за кредити. Е, това искам да бъде взето предвид и в доклада, да, да се каже, че малките и средни предприятия са бъдещето на Европейския съюз. Благодаря. Има въпрос с синя карта от господин Рюбих. Приемате ли? Има малко депутати в залата, един от които е господин Рубих. Приемам въпроса му, да. Искам да благодаря на колегата Пейпер. Всички ние знаем, че основата за доброто финансиране са печалбите на фирми, фирмата. Мислите ли, че тези въпроси не трябва да играят важна роля при теста за малки и средни предприятия в страните членки. Разбира се, въпросите свързани с данъчното облагане, облагане са важни. Данците трябва да се плащат на мястото, на което се извършва дейността. За целта трябва да създадем анкетна комисия, която да изследва нарушението от страна на предприятията и мисля, че ще бъде добре комисията при всички нови неща, независимо от това дали става до нови разпоредби за ДДС или обща данъчна основа, да направи изключително надлежна оценка на въздействието върху малките и средни е, предприятия. Ние непрекъснато пледираме за това от НП. Благодаря сега спонтанни изказвания господин Негреско. <clears throat> Благодаря ви. Малките и средни предприятия са гръбнакът на европейската економика и подкрепата за тях е, не трябва да е само лозунг. Основната трудност, пред която са изправени младите предприемачи, е достъпа до финансиране. Аз бях също млад предприемач. Коя банка би финансирала един млад предприемач? Как може да достигнете до определени пазари, ако някои държави предлагат предимства за големите корпорации? Важно е да имаме общо европейска стратегия за улесняване на достъпа е, до финансиране за МСП. Този коефициент за подпомагане на МСП е добър е, инструмент, е, но недостатъчен. Трябва да помогнем също и плана за стратегически инвестиции. 75 милиарда трябва да бъдат заделени за този тип предприятия. Трябва да се предприемат конкретни стъпки. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, госпожо председател, малките и средни предприятия създават 55% от общия БВП на Европейския съюз. 75 милиона души работят в тях. Много голяма част от дейността на малките и средни предприятия зависят от финансирането от банките. Това става все по-трудно, тъй като собствения капитал все повече е, се увеличава, което е в за малките и средни предприятия. Европейския банков орган трябва да промени своите разпоредби. Мисля, че голяма част от възможностите за подкрепа не са а, познати. Гърция е напълно обеденяла. 75% от предприятията не искат кредитите. Повече от 30% от предприятията има трудности при достъпа до кредити. Тройката присъства в Гърция и тя иска да бъдат продавани лошите кредити, което означава, че много малки и средни предприятия са заплашени от фалит. Какво ще кажете по този въпрос, господин а, Хан? А, как това, което се случва в Гърция, се отнася към това, което се говори днес? А, ще продължи ли работата на тройката във връзка с тези лоши кредити? Настоявам за отговор. Благодаря. Комисаря Хан. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на онези, които продължават да са в залата. Благодаря ви за ангажираната дискусия. Съжалявам, че по една такава важна тема се говори толкова късно вечерта защото наистина малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика. Ще ви е, припомня, че в Европа работят 23 милиона малки и средни е, предприятия, долу-горе толкова са и безработните. Тоест, ако всяко малко и средно предприятие назначи един безработен, ще се реши целият проблем с безработицата. Ако предоставим решението на този въпрос на 500-те най-големи предприятия, всяко ще трябва 50 000 безработни, нещо, което не е възможно. Това това още веднъж показва колко са важни малките и средни е, предприятия. Уверявам ви, че комисията ще продължи интензивно да работи за развитието и е, засилването на позициите на малките и средни предприятията. Нашата Нашия подход е да създадем предпоставки за тяхната работа, предпоставки за това те да могат да се развиват, а можем да направим това, когато създадем подходящата рамка. Предприемаческата инициатива обаче трябва да дойде от самите е, предприятия. Още веднъж благодаря ви за дебата. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря на вас, господин Мараес. Благодаря, господин комисар, че не... Съжалявам. Господин Мараес, господин Мараес, господин Мараес, не ви е включен микрофон. Моля, проявете уважение към комисаря. Той не е длъжен а, да отговори на този въпрос. А, ще го попитам, господин комисар, желаете ли да отговорите? Не. Добре. Благодаря ви. Просто исках да завърша дебата, като ви благодаря.